Okay, colleagues, if everybody is back in the room... Колеги, ако всички са се върнали в залата, виждам, че господин Ромева си е сложил подходяща фанелка за следващата точка от дневния ред. Стигаме до последната точка в дневния ред за днес. Закъсняваме с няколко минути и това е споразумението АКТА. Миналата седмица Европейският контролен орган по защита на личните данни излезе второ мнение за акта и за съвместимостта му с законодателство за защита на личните данни. Така че ще и слушаме господин Бутарели преди това ще помоля докладчикът да ни представи актуална информация за процедурата. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, ние зависим от процедурата и парламент и а, дейностите в комисията Инта. В последния момент те взеха решение за доста на съкратен срок. По... Разговаряхме с тях, за да ни се предостави повече време. Те се съгласиха да отложат гласуването с няколко седмици. Това означава, че новият график за нашата комисия е както следва. Представяне на проекто доклада на 8 май. Искам обаче да ви информирам, че проект проекто становището ще бъде на разположение около 3 май. Това означава, че и нашите срокове ще бъдат доста кратки. Срокът за внасяне на изменение е 9 май. За... Извинявайте малко, извиня, чакайте малко. За да могат всички езикови варианти на измененията или пък ако се договорим да използваме английския вариант като работен документ. Срока може да бъде 11 или 14 май. Извинявайте, и аз не съм доволен от това, но в крайна сметка ние зависим от процедурата в Инта. Знаете, че тази комисия в последния момент взе решението да не отнася въпроса към съда и процесът в парламента да бъде осъществен бързо. Сроковете, които Инта беше приела, бяха особено съкратени. Успяхме да ги убедим малко да ги удължат, за да можем да си свършим работата. За съжаление, обаче, и нашите срокове са съкратени. Гласуването в нашата комисия – ще бъде на 30 или 31 май. И секретарията току-що ме информира, че планираме семинар между 9 и 30 май. И началото на следващата седмица секретариатът ще може да ни представи точната дата на семинара. Още един път искам да подчертая, че никак не съм доволен от съкратените срокове, но нещата не зависят изцяло от нас. Господин Позотил, процедурен въпрос. Възразявам категорично срещу този календар. еднодневен срок за внасяне на изменение по толкова важен документ. Това е доклад по член 36. Не просто не е достатъчно. Календар трябва да се промени. По време на заседанието на координаторите се договорихме да поискаме повече време. Оказва се, че това време ни е предоставено и би трябвало да можем да получим е, предупреждение достатъчно рано. В противен случай депутатите няма да имат възможност да представят своите изменения. Така че настоявам е, графика да се промени, за да имат е, членовете време да подготвят и представят изменения. Има и други искания за изказване, но ще дам думата само на координаторите по процедурата и след това ще навлезем по същество. Доколкото разбирам, не един ден, а три дни. Проекто доклада ще бъде представен на трети. Не. Проекто доклада ще бъде представен официално на 8 но ще бъде на разположение на 3 май. Става дума за езиците, дали на всички езици ще бъде публикуван, дали ще се разберем да работим с, с английския вариант на първо време. Обсъдихме обаче всички възможности и повярвайте ми, никак не беше лесно да убедим Инта да ни предостави тези допълнителни седмици. Апелирам за вашето разбиране. Работният вариант на английски язик ще бъде на разположение на 3 май. Това е нашата цел. Официално ще бъде представен до 8 май. Председателката ще дам думата само на един от координаторите от либералите, всички останали след изказването на господин Бутарели. Имам въпрос. Обикновено, когато става дума за международно споразумение, парламентът казва да или не. Становището е, съдържа само препоръка да гласуваме за или против. Моля, позволете ми да задам въпроса. Това ли ще направи докладчикът? Или пък неговото становище ще включва няколко члена? Защото, защото задам този въпрос, за да знаем какви да бъдат извиненията. Ако правилно разбирам, дали ще бъде документ от тип на резолюция. Не, това е документ в съответствие с член 36, по който комисията трябва да се изрази относно съвместимостта с основните права. Предлагам ви, че сега след като изяснихме това, всички останали дебати по процедурата да се водят между координаторите. Господин Босотил, по процедурата или можем да навлезем по същество? Да, по процедура. 3 май е зелена седмица, така че няма възможност за среща и обсъждане. 9 май, ако календарът ми е верен, е празник. Дори не можем да представим а, официални изменения в празничен ден. Колеги, аз ви предлагам координаторите да останат за 5 минути след 12.30, за да можем сега да навлезем в същината и да се занимаем с процедурата след 12.30. Господин Бутарели, който търпеливо слушаше процедурните ни спорове до сега, ще ни представи становището. Няма проблеми, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да ви запозная с второто становище на институцията, която представлявам за акта. Становището е прието във вторник, е, като допълва становището на февруари 2010 година, когато все още се чаха преговорите. Защо излизаме с второ становище по акта? Даваме си сметка, че расте безпокойството през изминалите месеци и затова решихме по собствена инициатива да предоставим второ становище, в което се съдържа по-точен ясен анализ на окончателния текст на споразумението. Моля, не забравяйте, че новото становище надгражда върху предишното, а също и върху съдебната практика. И последното дело в Борние, което е от 19 април. Целта е да се анализират по-конкретно част от нормативните разпоредби в споразумението. Разбира се, анализът ни е съсредоточен най-вече върху частта, която касае правоприлагането на права върху интелектуална собственост, дигиталната среда, защото това е, както знаете, източника на най-много притеснения, свързани с отделните права и свободи. Стигнахме до следните основни заключения. Има две разпоредби, член 27.3 и 27.4 които според нас отварят вратичката договарящите се страни да въвеждат мерки свързани с масивно наблюдение на потребителите в интернет, включително и невинни хора, които могат да се окажат несъразмерни и в нарушение на европейското законодателство. А на второ място, много доброволните мерки за правоприлагане, които се предвиждат в същия член 27.3, могат да дадат обработка на лични данни от доставчици на интернет услуги, което надхвърля пределите на това, което се позволява днес в европейското законодателство. Трето, според нас не е достатъчно ясно дали дигиталната глава в акта касае само мащабните нарушения на права върху интелектуална собственост или и действията на отделни частни лица, ползващи интернет, които преследват лични цели, а не някаква изхода. В акта няма достатъчно предпазни механизми за защита срещу несъобразни мерки няма изрична гаранция за правна защита, справедлив процес, зачитане на принципа за презумпция за невиновност. Не се отчитат правилно и правата за защита на данните и неприкосновеност на личния живот. Как стигнахме до тези заключения? Разпоредбите за правоприлагане са доста широкохватни. И в споразумението не са уредени точно мерките, които ще се предприемат спрямо всички нарушения на правата върху интелектуална собственост, най-вече по интернет. Разбира се, това може да доведе до разнобой в тълкуванията и възприемането на различни мерки, които могат да доведат до нови странични ефекти върху правото на неприкосновеност на личния живот. Както казах, мерките по член 27.3 и 4 включват наблюдение на потребители в интернет с цел да се разкрият нарушения на права върху интелектуална собственост, извършени онлайн, но да се извърши превенция на такъв тип деяния. Подобно наблюдение включва проучване на поведението на потребителите, обмена на електронни съобщения, например обмен на файлове, не само мрежи от типа peer-to-peer, -peer, а изфалянето на съдържание от интернет, като тук се включва и електронните почта. IP адресите на потенциалните нарушители ще бъдат събирани и лицата, които ползват даден IP адрес, ще бъдат идентифицирани въз основа на информацията, която съхранява доставчика на интернет услуги. Това може да доведе до съдебен процес. Тези предполагаеми нарушители са обект на подобни мерки. Може да има и други мерки. Схемата за отрязване на връзката при три нарушения. Подобно наблюдение, според нас, накърнява правото на личен живот и в интернет и неутралността на мрежата при обмен на съобщения. Този подход може да се вземе предвид само когато се зачете на разпоредбите на европейското законодателство. И така ще трябва да се извърши повторна преценка дали мерките, които ще се предлагат след акта, са необходими и отговарят на заложените цели. Както е посочил съда в няколко решения, включително и в последното, което цитирах, трябва да се намери правилната пресечна точка между правото на собственост и правото на защита на данните. Също така не е ясно дали дигиталната глава за акта касае само мащабните нарушения. Защо? В член 23 се поставят критерии мащабни. Там се говори за мащабни, но не е ясно дали този критерий ще засегне и мерките, които се предвиждат по интернет. Критерия търговски мащаби сам по себе си не е задоволителен от е, гледна точка на Европейския съюз. Нашето предпочитание е в факта и ясно да бъдат изключени от главата за дигиталната среда деяния на частни лица, които не преследват корисна цел. Механизмите за възбрана по член 27.4 факта вече съществуват в директивата за първо предлагане на права върху интелектуалната собственост по интернет. Но тук има съответните изисквания. Процедурата да се състои преди контрол от съдебния орган, в като част от съдебно производство, съдията се произнася по съразмерността на искането. Тези неща не са уредени изрично в акта, което може да доведе до съответните последици в контекста на извънтериториалните заповеди, издавани от компетентните органи е, към е, доставчици на интернет услуги, базирани в интернет. Механизма за доброволно сътрудничество, при който интернет доставчиците трябва да извършат мониторинг и да филтрират съдържанието, Това надхвърля мерките, които могат да предприемат тези доставчици според европейското законодателство. Европейското право съвсем ясно според съда. Съвсем ясно са уредени пределите, до които могат да действат доставчици интернет услуги в борбата срещу нарушение на права върху собственост по интернет. И на последно място Разбираме, че съществува съвсем основателна загриженост, че трябва да се налагат правата върху интелектуална собственост. Необходима е нужда по-голямо задълбочено сътрудничество в международен план. Но, според нас, е, в сегашния вид, акта крие риска да се засегне бъдещата европейска рамка, и да се стигне до някои изменения към действащата в момента рамка за правата на интелектуална собственост, съобразно това, което е договорено факта. Становището на съда е, ще акцентира върху съвместимостта на споразумението в по-общ план, не само по отношение на личните данни, защитата на личните данни. Европейския контролен орган за защита на данните смята, че все още е преждевременно да се приемат международно споразумение, принципи, касаещи онлайн прилагането на права върху собственост, при условие, че по тази тема на европейски, в Европейския съюз все още няма консенсус. Мерките, които се предвеждат за засилване на правоприлагането на права върху интелектуална собственост, които трябва да са обект на пълна защита, но не са основни права като други, според нас не трябва да е за сметка на основните права и свободи. Благодаря. Благодаря. Има няколко желаящи за думата от различни политически групи. Ще карам поред на политическите групи господин Бусотел. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Европейския контролен орган за защита на личните данни. Бях впечатлен от две неща, които казахте. Първо, възможността възможността да се използват доставчиците на интернет, също и каква е тяхната роля, също и как може да се подходи с индивидуални потребители на интернет. И освен това, неспособността на акта да обхвани случаите, в които има наказания, които се налагат за несъразмерни нарушения. Както знаете, акта е един доста маграв документ. Защо смятате, че държавите членки ще прилагат акта в нарушение на е, общото законодателство, а приемате, че държавите членки ще прилагат акта? В смисъл, защо приемате, че ще е в нарушение, а не а, в унисон с общественото право? Изглежда ви правите а, извод, че държавите членки ще действат по начин, който ще нарушава общностното законодателство. Но все още не съм убеден в едно. Защо а, вие предполагате, и, че а, те ще действат в нарушение на общностното законодателство. Благодаря ви. Искам да благодаря за тази презентация и за това, че ние имахме възможност да, взем, да бъдем информирани по тази тема. Вашият доклад е свързан а, с а, мнението на експерти. Съдът няма да, да извършва проверка дали има нарушение или не. В този доклад трябва да бъдат включени всички аргументи, които са за. Има определени е, рискове, които са свързани с гражданските права, които също трябва да бъдат обхванати. Трябва да сме наясно, че е, при това, че В началото споразумението не беше подложено под съмнение, но след това имаше експертни мнения, които показаха, че нещата са мъгляви, неясни. В Чехия, например, има искане да се запазят някои аспекти, някои части от споразумението. Във Франция исканията са други. И така се създава възможност за различни тълкования в е, съгласно правните системи на държавите членки. Поддръжниците на този договор смятат е, до известна степен, че би било възможно би било възможно от гледна точка на приложението да се отстранят тези разногласия. Но аз смятам, че докладчикът също е на мнение, че това е важно и че тази стъпка може да доведе до разрешаване на проблема. Госпожа Себер, благодаря, господин председателю, благодаря за ам, изложението на представителя на контролния орган. Аз съм съгласна с вашата оценка и с доклада, който е изготвен от ваша страна, но като имаме предвид, че че не сме наясно с всички последици, които биха проистекли от а, този договор. Трябва да има задълбочен анализ за това какво би се случило. Ам, какво ще тълкуване ще се приложи, когато се прилага ам, законодателството. Поне някои от въпросите, които вие сте включили във вашата оценка, показват много ясно, че всъщност ние нарушаваме, по-скоро бихме нарушили хартата на основните права, ако приемем акта. Това, което казахте, е много полезно за нас. Вие също а, споменахте и за аспекта, свързани с а, намесата и а, в а, интернет. За това, че а, може да се стигне до цензура в интернет. Но това е нещо много сериозно, ако то не е подплатено с съответните законови разпоредби нещата могат да се влушат. Относно защитата на интелектуалните права, много внимателно трябва да обсъдим въпроса, свързан с гарантирания достъп до а, правосъдие. Благодаря ви за вашата оценка. Uh, Междувременно видях, че докладчикът поиска думата. Благодаря. Благодаря за този доклад, който е абсолютно полезен. Особено въпроса свързан с защита на е, личните данни, въпрос, който до сега не е обсъждан е, интензивно. Говорим тук и за авторски е, права и мерки за изпълнение. Всичко това са аспекти, които не са включени в споразумението. Имаше и други оценки преди вашата да бъде изготвена. Сега въпросът за защита на данните. Ако акта бъде прият, какво ще се случи с разпоредбите за защита на данните? разпоредбите, с които се занимаваме сега. Дали ще се стигне до неясноти, до дублиране, до припокриване на тези разпоредби, каква е защита, която се предвижда за доставчици на интернет, за IP адресите. Може техните права да бъдат ограничени след приемането на акта. В момента стандартите не са много добре формулирани. Трябва да е, искам да знам какви конкретни области са предвидени за защита и кои области е, все още не са достатъчно регулирани. Благодаря. Благодаря за информация, която, ни предоставихте. Вие сме на мнение, че договорът е прибързан и в тази си форма е неприемлив. Не само защото няма консенсус в парламента по този въпрос и има проблем. Не знаем как да продължим. Не всички държави членки са ратифицирали договора защото имаше и много протести в редица държави членки. Не можем да загърбим всичко и да кажем, независимо какво се случва, ние ще продължаваме напред. Видяхме, че вашата оценка а, са подложени на критика теми, а, които не одобряваме и ние. А, говорите за правни принципи, за правни гаранции. Не се гарантира правна защита. Въобще не се знае как, как ще бъдат регламентирани нещата с съдебна, с съдебна защита, ако се стигне до съдебно производство. други въпроси, свързани с това, кои свободи ще бъдат засегнати. Всичко е извън тази дискусия. Ние говорим само за една част, която засяга нашата комисия Либе. Но никой не говори за другите а, части на а, договора, свързани с здравеопазването, но те е, не са ам, от темите, които обсъждаме в нашата комисия. И съвсем ясно искам да заявя, че комисията, нашата политическа група е съгласна с, с сроковете. А, ние можем да се придържаме към този график. Нещата като 2010 година и сега няма нужда да се очудваме, ако някой каже, че не може да се справи. Трябва наистина а, да видим а, как ще се справим с протестите и недоволството сред европейските граждани. Не можем да игнорираме тяхното недоволство. Ясно е, че нашата политическа а, група не вижда някаква альтернатива на това законодателство, дори и ако са включени а, правата на, на авторските права. Господин Малинов поиска думата. Благодаря за много ясното тълкуване. Както знаете от многото дискусии, нещата опират до няколко основни тълкования. Имам един въпрос, който иска отговор са да или не, тъй като не искам да има още едно погрешно тълкуване. Казвате ли, че онова, което правят частните лица за нетърговска цел, могат да станат обект на съответните органи. А, казвам може, а не ще, защото за това става дума. Казвате, че те могат да станат обект на действие от страна на органите в съответствие с тези разпоредби. Виждам, че и комисията иска да се изкаже. Въпрос към контролния орган за защита на личните данни ли имате или искате да, отговор, да дадете отговор? Не, просто бихме искали в определен момент да изразим своята първоначална реакция към становището, така че тогава, когато ви е удобно. Може и сега. Само, че да бъдете кратки и ясни. След това ще помоля господин Бутарели да отговори. Благодаря, госпожо председател. Дискусията и днес говори за това, че въпросите са много важни. Въпросът за отнасянето към съда ние имаме някои възражения към становището, предимно от гледна точка на правната техника. Ще очертая какви са нашите възр... възражения. Начинът по който становището стига до заключението почива на две основни допускания. Първо, Становището системно избягва позоваване на гаранциите в споразумението. Те са очертани ясно в преамбюла и в редица членове, свързани с защита на личните данни и с размерността, както казаха някои от предишните оратори то почива и на допускането, че тогава, когато споразумението допуска тълкуване, то не само ще бъде изпълнено по начин противоречащ на европейското законодателство, но ще наруши и актика. Ако изходим от тази основа не е трудно да стигнем до проблеми с поразумението. Ще ви дам само няколко примера и ще се опитам да бъда кратък. Едно от най един от най-крещящите пропуски е, че никъде във всички страници не се говори за ключовото разпоредба, което, които се третира защита на денните има член, който конкретно третира защита на данните. Това не се споменава никъде в становището. Още един пример. Член 27 на споразумението. Ако прочетете член 27 в пълния му вид, а не само с подбрани части от него, ще видите, че там се казва страната може, след това има един пасаж, който е много важен в съответствие със своите закони и норми. Когато се, изпълни, когато се изпълнява споразумение, то става в съответствие с законите и правилата. И след това се казва, същия параграф накрая продължава. Те си разпоредби се изпълняват така че да не се препречва и така нататък и електронната търговия и от сега внимавайте в съответствие с законите на тази страна, защитават се основни принципи, основни права, надлежен процес. Това е член за 27. Това не се споменава не един път, не два пъти, а три пъти в член 27 има ня, още няколко принципа. В, има още няколко случаи, в които тези принципи са споменати. Споменава ли това становището? Не. То, то се спира на части от споразумението и не обръща внимание на други. Ние ще проучим становището много внимателно. Комисията ще реагира но от гледна точка на правната техника за пръв път виждаме толкова подчертана селективност и удобно пренебрегване на определени разпоред. Според мен това не беше въпрос, но госпожа Ройтова сега иска да се изкаже. Имам въпрос към Европейската комисия. не разбирам това. Не разбирам, че едва след представянето на споразумението пред парламента за ратификация, само тогава ще искате споразумението да бъде преразгледано и да се оцени дали е съвместимо с европейското законодателство. От две години сме свидетели на проблеми, но едва сега при ратификацията комисията иска анализ, за да се установи съответствие с европейското право. И аз не виждам как защитата на авторското право, борбата срещу пиратството могат да се водят тогава, когато в различните държави членки правилата ще се а, прилагат по различен начин. Не разбирам, ще настъпи хаос бъркотия, ако споразумението бъде изпълнено възоснова на индивидуални решения. Председателката, съгласна съм с вашите наблюдения. Няма да дам възможност на комисията да отговори. Остават ни 10 минути и трябва да чуем мнението на контролния орган за защита на личните данни. Затова ще помоля господин Бутарели накратко да отговори на въпросите. Мисля, че има връзка между различните въпроси. Затова и ще се опитам да отговоря на всички въпроси резюмирано. Благодаря ви за внимателния анализ, господин Бутусил. Аз не съм казал, че споразумението противоречи на европейското законодателство. Многократно съм казвал, че то предлага възможност за фрагментиран, разпокъсан подход на национално равнище, особено що се отнася до дейности, за които все още няма консенсус на европейско ниво. Не можем да пренебрегваме водещите се дискусии за обсъждане на директивата за личните данни. Има различни съдебни дела в Европейския съд, в национални съдилища, свързани с нарушения, проистичащи от подобния тип масирано наблюдение, което обсъждаме. Нашите загрижености са свързани с конкретни разпоредби. Споразумение като това трябва да се държа разпоредби, като тези в четвърта линея, в смисъл да се казва, че това не е в ущърп на европейското законодателство. Проблема е как ще се реализират на практика тези разпоредби. Преди да постъпя на работа към контролния орган за защита на данните, аз приех едно становище национално равнище по известното дело Пепърминт, което е доста сходно с делото Пармусика. Доставчици на услуги но също и правоносители имат само една възможност да прилагат тези разпоредби, а именно да започнат масирано наблюдение. Е, на обмена на съобщения между трети лица и най-вече частни субекти, с нетърговска цел. Това просто е неизбежно. Аз лесно мога да отговоря на вашия въпрос, като кажа какво се случва, ако постъпи искане до европейски доставчик на услуги от трета страна. Доставчик на интернет услуги. Искам да акцентирам върху функционирането на разпоредбите, които визирам. И така въпросът е как член 27.3 и по-конкретно 27.4 могат да се приложат на практика без да се нарушават добре известни принципи. Това е въпроса. Доставчик на интернет услуги трябва да запазва поверителността на съобщенията. Има някои изключения, които почиват на балансиран подход, може да се даде разрешение от съда в рамките на съдебно дело, но както казах, тук има балансираност в подхода. Практиката сочи, че има много случаи, които са свързани с масирано наблюдение, което се иска от правоносителите. Има и друг допълнителен проблем – връзката между защита на данните и съхраняването на данните. Някои от данните, които могат да се използват от доставчици на интернет услуги и правоносители, се съхраняват за конкретни цели на правоприлагането и правоохраняването, свързани с наказателно преследване. Тоест, проблем е гражданските съдилища да използват подобни данни – по отношение на офлайн, положението е доста просто. Големия проблем е, когато поискате в граждански съд доставчик на интернет услуги да оповести подобни данни. Как знае правоносителя, че е нарушена процедурата? Как може той да посочи, идентифицира конкретен потребител, без да наруши изискванията на Закона за защита на данните. Има и друг въпрос. Тези въпроси трябва да се разглеждат в контекста на въпросите, които се разглеждаха при приемането на директивата от 2008 година. В всички тези случаи тази комисия изигра ясна роля, като отстояваше принципите за прозрачност, законосъумерност, необходимост, яснота. И така въпросът е защо в други сфери има пределна яснота, а в друга има подобна неяснота. Вие в състояние ли сте да приемете подобна двусмисленост и неяснота в разпоредбите? Член 27.3 как може да се реализира, без да се наруши баланса, постигнат в член 15 от директивата 2002-58. Съгласен съм с вас, че няма пряко нарушение с тези разпоредби, но въпросът е как според вас ще се реализират на практика тези разпоредби, без да се стигне до нарушение. Благодаря. Процедурен въпрос отново от господин Бусотил. С оглед е, и ясното противоречие в становищата, ще поискам комисията да предостави писмено своето становище своевременно, преди докладчика да изготви своя доклад, защото мисля, че това ще се отрази сериозно върху крайния резултат. Съгласна съм. Вече попитах господин Бутерели дали е постигнал писмено становище на комисията, което явно не е станало. Много полезно би било да получим писмените забележки на комисията, за да преценим различните аргументи, които се изтъкват. Комисията Кима в знак на съгласие. Предполагам, че приемате искането на комисията по граждански свободи. И така давам думата отново на докладчика за заключително изказване. След това ще помоля координаторите да останат за малко, за да разгледаме въпроса за графика. Докладчика, благодаря. Искам да благодаря на представителя на контролния орган за това, че той представи мнението на, на неговата служба. Благодаря и на господин Бутонтели за тясното сътрудничество, което имаме. Смятам, че е, становището, което беше представено днес от е, името на контролния орган е много ценно и полезно. Ние ще го вземем предвид е, в нашата работа в рамките на комисията. Господин Бутарели, радвам се, че вие, присъединих, вие се присъединихте към всички останали, които са загрижени притеснени от евентуалното приемане на акта. Трябва да сме реалистични. Всички разбрахме и осъзнахме, че акта по един или друг начин е мъртъв от политическа гледна точка. Важно е в нашите дискусии да започнем да мислим за това е, как, как би изглеждал новият правилният договор акта. И в тази връзка контролния орган за защита на личните данни ще е от е, изключително голямо значение. Няма да карам представител на контролния орган да каже какво според тях би означавал един добър договор акта. Какво би било необходимо, за да се изготви един добър договор? Благодаря ви, господин Бутарели, още веднъж. Вие казахте, че може да сте много бързи, но нека го оставим за бъдещи дебати. Следващото заседание ще е на 8 май от 9 часа. Ще приканя координаторите да се съберат, ам, за да могат и преводачите да излязат в обедна почивка. Благодаря ви.